сигурност на тема Положението в Южен Судан. Yes, thank you, Madam Chair. Uh, and let me apologize if sometimes... Госпожа Могерини. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че понякога съм доста емоционална в изявленията си. Обикновено съм емоционална в края на дебатите, не в началото. Надявам се, че сега ще говоря по-спокойно. Благодаря ви, че организирахте днешното разискване за Южен Судан. Важно е да продължаваме да обсъждаме положението в тази страна. Тази страна би могла да е заможна, ако напълно се възползва от природните си ресурси. Но в момента тя се намира в много тежко хуманитарно положение. В момента около 30 000 души са застрашени от гладна смърт Хиляди са на ръба на бедствения глад. Немалко са и вътрешно разселените лица. 700 хиляди души са напуснали страната. Това е най-тежката към момента беженска криза. Трябва да знаем, че сме свидетели на беженски кризи, които не се разиграват единствено по външните ни граници. Продължават да се нарушават правата на човека в страната. През изминалите три седмици бяха убити поне 8 цивилни граждани. От петък насам са убити над 100 цивилни граждани само в един щат. Организациите за хуманитарна помощ продължават да нямат достъп до страната. Насилието срещу жени и деца достигна ужасяващи мащаби. Всички действащи лица в страната извън нея същевременно са поели ангажимент да сложат край на нарушенията в страната. Няма време за губене. Трябва да положим усилия за установяването на справедливост и за помирение, което пък ще прерасне в устойчив мир. Приветстваме решението за публикуването на доклад на анкетната комисия и за създаването на трибунал. Наистина в момента разполагаме с единствена порода си възможност, която не бива да пропускаме. Южен Судан има възможност да премине към подотчетно отговорно правителство, което поставя интересите над гражданите над всичко останало. Ако бъде добре приложено сключеното споразумение, ще сложи край на военните действия и ще даде възможност за възстановяването на страната. Правителството взе решение да увеличи броя на федералните щати в страната, но това не е в духа на споразумението. Същото въжи и за становището на опозицията. Неодавнашните сблъсъци сблъсъци в щат Юнити, както и все по- тежките репресивни мерки срещу гражданското общество са обезпокояващи. Вчера бяха предприяти първи стъпки за преодоляване на настоящата задънена улица. Това ни дава повод за надежда, за преход към следващия етап от разискванията. Но все още няма изгледи за приключването на диалог. Единствено, ако споразумението бъде приложено своевременно, ще се установи реален мир, ще се сложи край на страданието на гражданите на страната, ще се реши и огромният и хуманитарен проблем трябва да предприемем редица действия още сега. Първо, трябва от спешен порядък да се реализира споразумението за примири. Ще трябва да се премахнат и всички бариери пред пълния достъп до територията на страната на организациите за хуманитарна помощ. Трябва сега да се започне работа по прилагането на споразумението. Южен Судан не може да си позволи да го сполети същата съдба като всички нарушени до момента мирни споразумения. Приветстваме продължаващите усилия на ИГАТ и на Африканския съюз Приветстваме конструктивните усилия на Судан, Уганда, Етиопия и Кения. Преди седмица се срещнах с председателя на Африканския съюз, доктор Зума и министър-председателя на Етиопия. Споразумяхме се да продължим работа по подпомагането на Южен Судан. Много е важно да се установи регионално единство. Що се отнася до предизвикателствата пред региона, нека ви припомня, споразуменията, които бяха, заключенията, извинете, които бяха публикувани вчера във връзка с плана ни за действие за региона. Необходим ни е силен орган за наблюдение, представляващ гражданското общество в Южен Судан и включващ местни и регионални действащи лица избраният председател на този орган, според мен, е подходящата личност. Европейският съюз ще продължи да подпомага гражданите на Южен Судан в рамките на преходния процес. Вече полагаме подобни усилия от 2013 година насам. Работим за постигането на политически мирен преход. Предоставяме хуманитарна помощ в огромен размер. През 2014 година комисията предостави над 160 милиона. Тази година вече сме изплатили 107 милиона. По изчисления на ООН, Европейският съюз това число и държавите му членки, финансира почти 41% от помощта предоставена на южните суданци през тази година. 3,1 милиона уязвими лица са се възползвали от животоспасяващата ни помощ в Южен Судан тази година. Всички обаче знаем, че хуманитарната помощ не може да замени добрите програми за устойчиво развитие. Европейският съюз предоставя не само хуманитарна помощ. Подпомагаме и прилагането на петте стълба на мирното споразумение. По стълб 1 и 2, управление и сигурност, подкрепа ще се предоставя по инструмента за мир и стабилност, както и по линията на инструмента за мир в Африка. Сега сме готови да си сътрудничим с преходното правителство на национално единство с цел установяването на надежни политики за възстановяване на страната. За целта ще е необходимо да се установи отговорно и прозрачно управление на значимите природни ресурси на Южен Судан. Южен Судан трябва да прояви воля за установяването на отношения с Европейския съюз в духа на споразумението от Котоню. В момента е важно всички засегнати страни да се ангажират с прилагането на споразумението. Именно този въпрос обсъдихме с регионалните действащи лица миналата седмица. Това ще е и общата ни отправна точка. Благодаря ви за вниманието. Още веднъж ви благодаря за организирането на днешния дебат, който според мен е много полезен в рамките на съвместните ни действия. Благодаря, госпожо Могерини, казва председателката. Пристъпваме към разискванията. Господин Вента. Конфликт Судане Поудньовен и процес. Благодаря, госпожо Върховен пред... представител мътният процес в Южен Судан и положението там като цяло са изключително важни за моята политическа група. През август месец всъщност сложихме край на месеци нестабилност, но всъщност сме все още много далече от разрешаването на кризата там. Дълбока хуманитарна криза. Разбира се, не трябва да оставим постиженията без съответното признание. Също така искам да подчертая, че ще се създаде Върховен съд, който на място да разрешава и санкционира прояви на насилие включително и насилие срещу жени и деца. По този именно начин ще се направи важна стъпка по посока предотвратяване на бъдещи такива прояви. 2 милиона са разселените вътрешно в страната бежанци, които страдат от болести и липса на чиста питейна вода. Усилията от страна на международната общност са единственото разрешение на този проблем и на евентуално бъдещо развитие. Благодаря. Следващият оратор е господин Енрике Гереро Салом. Благодаря, господин председателю заради беженската криза, която преживяваме в Европа, сега говорим по-често за Сирия и за Ирак. Не бива обаче, както каза госпожа Мугерини, да забравяме също толкова тежките и дългогодишни кризи в Южен Судан и Централно Африканската република. В Судан има 30 годишна гражданска война и в резултат на тази война има милиони вътрешно разселени бежанци. Ние сме виновниците, ние хората, ние сме ги провокирали следователно трябва да се погрижим за това войната да бъде част, да стане част от миналото. Ние като Европейският съюз и Африканският съюз, както и други представители на международната общност, за да може да се материализират решенията взети миналия месец август. Сега, средствата, с които разполагаме, само с половината от средствата изискани от О, не! Само тази половинка е гарантирана от е, различните донори за момента. Продоволствената криза, кризата по изхранването в Судан е на ниво 3, според градацията на ООН. Това е равнозначно на катастрофа. Следователно, повече пари за преодоляване на войната, за хуманитарна помощ и за изхранване на населението. Това са плантите. Благодаря. Сега от името на ЕКАРЕ Чарлз Танок. Господин председател, от постигането на независимост през 2011 година Южен Судан е, е в медиите все е, по лоши е, поводи. Судан е разделен на две различни държави. Нещо, което според мен също беше добро решение, но ето хиляди души загинаха, хиляди души са вътрешно разселени <clears throat> и нещата се влушават от декември 2013 година. След поредица примирия се правят усилия за мерките е, от август тази година, е, нещо, което е важна крачка напред за разрешаване на някои напрежения, но не трябва да сме прекомерни оптимисти. Европейските правителства трябва да работят с регионалния орган, който е, съдейства за, реша... за разрешаване на конфликта заедно с Африканския съюз. Има нарушение на правата на множество цивилни е, граждани от е, декември 2013 година насам. За съжаление, е, бяха загубени и важни лидери. Господин Ежек има думата за две минути. Благодаря. Няма много места по света, където положението е по-тежко от това в Южен Судан. Затова и приветствам споразумението, подписано през месец август. В него се съдържат амбициозни цели, като установяването на траен мир, слагането на край на безнаказаността и по-доброто управление на приходите на страната. Всички същевременно знаем, че не са поети и достатъчно силни ангажименти за изпълнението на това споразумение. Продължават военните действия. Явно политическите лидери в Южен Судан не са особено загрижени за гражданите си. Те са по-загрижени за сметките си в чуждестранни банки. Според мен, ще постигнем траен мир, ако използваме система от целенасочени санкции спрямо политическите лидери, които не спазват споразумението. Европейският съюз трябва да обмисли възможността за налагането на уражейно ембарго. От друга страна, радвам се, че днес Африканският съюз излезе с доклад на анкетната си комисия за Южен Судан. Имам въпрос към вас, госпожо върховен представител. Каква е стратегията на Европейския съюз за гарантиране на спазването на споразумението от страна на заинтересованите страни в Южен Судан? Имам предвид не само мирното споразумение, но и останалите клаузи. от Постигнат постигнатото съгласие? Възнамерява ли Европейският съюз да си сътрудничи с местни организации с цел наблюдение върху прилагането на споразумението? Е, Дякую. On behalf of е, GUE Angela Group, uh, сега от името на левицата господин Хавиер Косопермуи. Благодаря, господин председател. Госпожо Могерини, още веднъж говорим за ужаси. 50 хиляди загинали, милиони разселени. И това не е заради бедствие, а заради човешко действие Съзидателният хано, хаос го наричаме, когато ни изнася това всъщност, това бяха нефтените залежи и желанието ни да попречим на Китай да ги експлуатира. Това доведе до ембарго на ОНЕ. Израел ги нарушава, Съединените щати за пръв път ги зачитат. Така че, госпожо Могерини, смятам, че Европейският съюз тук трябва да се застъпи за прекратяването на трафика с наемници, както и за спазването на ембаргото за търговия с, с оръжие. И разбира се да се намесим в хищническото ограбване на природни ресурси, което е причината за цялата тази криза. Благодаря. Сега Джорди Себастия, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Върховен представител, за вашето присъствие. За е, радост, често сте сред нас. Благодарим за това имаше мирно споразумение, което подписахме август месец тази година. За съжаление, за нищо не послужи. 57 бяха загиналите през октомври месец, повечето деца. Аз като член на комисията ФАМ съм ужасен от всички тези случаи на насилие и на използване на жени и млади момичета като човешки щитове. А да не говорим и за насилието, за сексуалното насилие, на което са подложени. Така че изисква, изисква изискване да бъдат посочени тези държави членки, като Израел, които нарушават ембаргото за оръжие. Също така искаме да знаем кой не участва в продоволствените доставки и кой е против мирният процес, особено когато става дума за установяване на комисия за носене на вина. Ако действаме с тази твърда ръка, ако това е вашето намерение, ние сме с вас, госпожо Могери. Е, грасиас, on behalf EFDD е, Group. Благодаря от името на Европа на свободата и пряката демокрация. Председателят спира. Какво се случва? Micro, please. Okay. Italian translation. No Italian translation.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 а сега от името на Европа на свободата и пряката демокрация, Джеймс Карвар. Една минута. Благодаря, господин председател. В е, е, Европейския парламент се, се говори е, за обща политика, за външна политика и политика за сигурност, но виждате какво се случва в Южен Судан. Е, и нито една от двете страни, нито опозицията, нито управляващите успяват да овладеят положението. Също времено се доставят хеликоптери през 2012 и 2014 година. Продължават и арестите на служители, е, наблюдатели от ИГАД, Междуправителствения орган за развитие на Африканския съюз бившия заместник, бившия вице-президент Рис Макар се ползва от защита, осигурена от армията. Смята ли върховният представител, че Европейския съюз може да поеме повече ангажимент в Южен Судан и в Африканския рог? И няма ли дублиране на усилията? Благодаря. Едуард Феран. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Судан е една от най-младите нации в света и е една от последните християнски държави в Африка. След 2 милиона загинали и 4 милиона разселени, сега, може би, сме свидетели на края на Судан, едва ли не. Надявам се, че това няма да се случи, няма да го позволим. Ще има история тази млада държава. Следователно, не бива да забравяме историческото варварство в Хартум която продължава и днес с военна намеса. Южен Судан е богата на природни залежи, територия и следователно на основание на тези две твърдения трябва да внимаваме и да не позволяваме економически и политически актове на намеса, които да сложат край на младата история на Судан. <clears throat> Сега лади заместник Мария Габриел Мария Габриел, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина през последния месец е, виждаме как ангажимента на международната общественост дава резултати. На първо място истински, истински трябва да се ангажираме с изпълнението на споразумението от 25 август, както и споразумението с Африканския съюз този понеделник. На второ място ролята на местните партньори в Южен Судан, както и на международната общественост. Те са изключително важни във връзките ни с Африканският съюз, за да следваме изпълнението на споразумението, от една страна и от друга страна да се справим с хуманитарния ужас. Следователно трябва да подпомагаме вътрешно разселените и гладуващите. Грижата за децата продължава, трябва да бъде приоритет за нас. На трето място борбата срещу безнаказаността. Това е изключително важно за строителството на тази млада държава, включая и чрез демобилизиране на милициите, както и с създаване на армия тези, които са подсъдни, не бива да бъдат приемани нито в армията, нито на управленски длъжности. И накрая за нас трябва да продължава да е приоритет участието на Судан в договореностите от Котуну. Благодаря. Е, благодаря. А с пани посъл Линда Макаван. Благодаря, госпожа Линда Макеван. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен председател, извинихте се, че бяхте прекалено емоционална в края на предходните разисквания, но емоционалният ви тон показва, че сте ангажирана и че искате да постигнете нещо. Не бива да се извинявате. Призовавам ви да ни помогнете за разрешаването на една от забравените от света кризи – кризата в Южен Судан. Упоменахте, че е трудно за НПО да работят в региона. Загинали са хиляди цивилни граждани, хиляди жени са били изнасилени, хиляди деца са били отвлечени. Тази седмица Световната продоволствена програма на ООН отправи предупреждение за опасност от бедствен глад в страната. Ще трябва засегнатите страни да се върнат на масата на преговорите. Ще трябва да се приложи мирното споразумение. Но как можем да предприемем крути мерки? Трябва да постановим санкции, санкции срещу високо поставени служители? Не бихме ли могли да обсъдим тази възможност с нашите партньори, например с САЩ? Трябва да дадем възможности на жените в страната да си кажат думата. Това според мен ще доведе до промени в политиката. Според мен трябва да осъзнаем, че са необходими действия от спешен порядък, тъй като кризата не е в центъра на вниманието ни. Обръщаме внимание на подобни кризи едва когато по телевизията отново започнем да виждаме ужасяващи кадри на изнасилени жени и убити деца. Нека не се стига до такова положение. Dziękuję bardzo. Госпожа Фотига. В wielu miesiącach krwawych валк президент. Благодаря много. След месеци кърваво насилие президента най-сетне подписа мирното споразумение, което обаче беше съпътствано от много случаи на нарушаване на примирието. Приветствам а, онова, което правят регионалните сили, ИГАТ, Африканския съюз, мирната мисия на Европейския съюз в Южен Судан – мирната мисия на Великобритания. Същевременно обаче е необходимо ООН да се съдейства и да наложи санкции, защото властите в Южен Судан действат по начин, който продължава да демонстрира нежелание да спазят ангажиментите. Господин Шафхаузер, една минута nous nous sommes mobilisés. Госпожо комисар, 11 000 души са мобилизирани, а сега говорим за пет пъти повече е, е, е, загинали и е, положението е пълен хаос е, и е, под е, е, Динга и Ара са воюващи племена. Има и религиозно разделение в Южен Судан и е също времено трябва да се е, запази единността на Судан. Е, това се казва от една страна, от друга страна се казва, че решението в рамките на две държави и също е, е, е, възможно решение. Говори се ту едно от, от, другите. Нека да подкрепим е, преходното е, правителство на националното обединение и нека да признаем, че разделянето на Судан беше грешка. Благодаря, Андрей Пленкович. Минута и половина. Благодаря, господин председател Чернецки. Уважаема госпожо Върховен представител, приветствам сключеното през месец август мирно споразумение между воюващите страни в Южен Судан. Това споразумение сложи край на 20-месечната гражданска война в страната. След подписването на споразумението бяха преустановени военните действия в столицата, но има все още много нерешени въпроси, като например предоставянето на хуманитарна помощ. Президентът Кир взе решение за прилагането на териториално деление, което е в противоречие с духа на споразумението. Идните седмици ще са отрешаващо значение за бъдещето на страната. Трябва да се създадат надежни институции, но преди всичко трябва да се установи траен мир, да се решат хуманитарните проблеми и да се работи за възстановяването на обществото след конфликта. Трябва да бъдат привлечени под отговорност и извършителите на най-ужасяващите деяния от миналото ще трябва да бъдат подпомогнати и жертвите. Европейският съюз от стратегическа гледна точка трябва да се погрижи за възстановяването на страната. През 2015 са предвидени 300 милиона за хуманитарна помощ, но 4 милиона души са недохранени, 2 милиона души бяха принудени да напуснат страната. Немалко нейни граждани са зависими от хуманитарната помощ. За това, според мен, трябва заедно с Африканския съюз и други регионални организации да предприемем по-активни действия. Председателят благодаря. Следващият оратор госпожа Гомеш. Хуманитариен Судан до Сул е резултат. Хуманитарната катастрофа в Южен Судан е резултат от конфликт. От конфликт, който бива подклаждан отвън. В региона дори се намират тези, които подклажат огъня на конфликта. И не можем да продължим да си затваряме очите пред тази катастрофа, както всъщност прави Африканският съюз, като не публикува на време резултата от разследванията. Създаването на държавата датира от 2011 година и тези, които подкрепихме е, това явление на времето, не можем сега да се дезинтересираме. Трябва да постигнем прекратяване на огъня, както и преходно правосъдие чрез санкциониране на виновниците, както и налагане на ембарго върху търговията с оръжие. Има хиляди убити, ранени и гладуващи. Следователно, пак повтарям, не може да си затваряме очите пред тези ужаси, като например използването на жени като оръжия, първо и след това изнасилвани и подпалени. Европейският съюз трябва да бъде в челните редици на тези, които изискват от е, съвета на сигур... за сигурност на ООН, който може да единственият, който може да разреши проблема. Надявам се, че процесът от Хартум ще, ще ни бъде от полза и помощ за разрешаването на тази криза. Благодаря. Една минута voorzitter zuid soedan is zowat de jongste. Марк една минута. Южен Судан е най-младата е, държава в света, но през 2011 година той не стана реално държава, той стана клептокрация, управлявана от насилие, в която се сблъскваха всевъзможни регионални интереси от различни територии в страната и от съседните страни и също интересите на възстанически групи. Двете страни се договориха по преходен период, по преходен процес, но съм много скептичен дали ще си изпълнят ангажиментите. Опасявам се, че това за пореден път ще остане на хартия. Трябва да се сложи край на търговията с оръжие, на трафика на оръжие, да се сложи край на разхищението на природни ресурси, да се сложи край на безнаказаността, това не е ситуация, по която може да се действа по обичайната процедура. Е, трябва да се предприемат мерки да се накажат виновниците. Европейския съюз не може просто да бъде мил и любезен, когато се случват такива неща. Йоаким Целер има думата за една минута. Е, господин Целер, благодаря господин председател. Госпожо Върховен представител, колеги, провеждаме поредните разисквания за положението в Южен Судан. Не знам дори кои подред са. Важно е все пак, че Продължаваме да проявяваме интерес към съдбата на гражданите на тази страна. През август бе сключено мирно споразумение между президента Сала Кир, групите на бунтовниците и вице-президента. Но кое поред мирно споразумение бе това след избухването на гражданската война? хората продължават да загиват, като че ли убийствата в страната се са превърнали в самоцел децата. Цяло едно поколение не познава нищо друго, освен война и насилие. И това говори и за хуманитарното бедствие, пред което е изправена страната. В момента там има суша, което изправя страната пред риск от бедствен глад. Постигането на мирното споразумение бе единствено благодарение на усилията на международната общност. Президентът в деня на подписването му говори за неговото налагане отвън. Това не е добър знак. Трябва да продължаваме да упражняваме натиск. Европейският съюз и държавите членки трябва да застанат на страната на САЩ. Не бива да изключваме възможността от налагането на санкции на високопоставени политически фигури в страната. Трябва да направим това, ако искаме гражданите на Южен Судан най-накрая да заживеят в мир. Госпожа Киенге. Eh, eh, Благодаря, господин председателю. Да, наистина искам да отправя на признание към усилията на Африканския съюз за постигане на траен мир в е, Южен Судан. За съжаление, всичко това е под заплахата на правителството и на възстаниците милиони южни суданци страдат при това от прекалено дълго време. Положението, освен това, може да се влуши допълнително. За това призовавам да подсигурим достъпа на правозащитните хуманитарни организации в страната, за да помогнат на населението. Южен Судан се роди като държава именно с надеждата за умиротворяване на тази страна, раздирана от гражданска война от десетилетия. Не може обаче това да се постигне без правосъдие. Следователно от изключителна важност създаването на един, едно хибридно съдилище, което да осветли отговорностите, които трябва да понесат виновниците за конфликта. Благодаря ви, госпожо Мугерини. Грация, танте. Но двойте туне келам. Мукс минут. Думата има господин Туне Келам. Благодаря много. Госпожо Магирини, искрено ви благодаря е, за е, вашето убедено, положително, от отношение, е, конструктивно отношение е, и огромно желание да се излекуват конфликтите по света. Това се отнася и до Южен Судан. Южен Судан е, е страна, в която трагедиите се следват една друга. Трябва да се прилага примирието. Европейския съюз поема а, ангажимент да засили а, своята дейност, но ако а, не се постигне мир, хуманитарната помощ няма да достигне онези, до които трябва да достигне и в Южен Судан а, ще настъпи глад. Необходимо е да се постигне мир, сигурност и национално помирение. Благодаря. Господин Велен се има думата. Дякую, пане przewodniczący. Four years... Благодаря, господин председател. Четири години след референдума за независимост, въоръжените сили продължават да извършват убийства в оспорваните региони. Трагичните последици от тези техни действия засягат цивилните граждани. Европейският съюз трябва да продължи усилията си по предоставяне на помощ за развитие. Трябва да гарантираме най-вече безопасността на гражданите на страната. Предоставената от нас подкрепа трябва да достигне до най-нуждаещите се. За съжаление, разразилият се конфликт бе предсказуем. Защо тогава не направихме необходимото, за да го предотвратим, защото пускаме подобни конфликти и другаде по света. Защо първоначално се изразява воля за мир, а след това надделява алчността. Бардо пане пошле. Председателят, благодаря ви. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Капуто. in quest'Aula abbiamo parlato più volte della difficile situazione. Благодаря. Не за първи път обсъждаме положението в е, Судан, където непрекъснато сме свидетели на потъпкване на човешките права, включително и чрез задържане под стража на журналисти и представители на опозицията. 80 са жертвите през последните седмици, от които 54 деца. Присъствието на международни организации там не е достатъчна гаранция за прекратяване на насилието. Продължава да има опасност от гладна смърт. И за това е доказателство достигането до пето равнище на хуманитарна тревога, което е равнозначно на катастрофа. Следователно, Европа и международната общественост трябва да си подадат ръка с африканският съюз и да започнат съживяването, институционното и политическо съживяване на страната. Благодаря. Господин Нотис Мария си има думата. Благодаря, господин председател. В е, Южен Судан има много природни богатства, но по-голямата част от населението живее много под чертата на бедността. Има гражданска война между племената там и съгласно О, не, огромна част от населението е изправена пред заплаха от глад. Две, два милиона души са беженци в, е, извън страната или в други части на страната. Предоставя се хуманитарна помощ от Европейския съюз. Трябва да продължим да полагаме усилия за изграждане на нов Южен Судан, да подпомагаме хуманитарните агенции с финансиране, за да може храна и здравеопазване да достигнат до хората там и е, да направим всичко възможно да се гарантира спазване на примирието. Господин Яковчич. Госпожо висока повереница, имате потвор... Благодаря. Госпожо Върховен представител, напълно ви подкрепяме в действията, които предприемате. Но нека ви обърна внимание на два особено важни момента. Първо, трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност всички престъпници. Аз съм от част на Европа, където преди около 20 години се водеше война. Ние знаем какво означава безнаказаността, знаем какво означава и справедливостта. Онези, които отговарят за смъртта на жени и деца, извършителите на военни престъпления, трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност. Има и още нещо, за което трябва да работим по-активно. Достатъчна ли е въпросната сума от 300 милиона евро под формата на хуманитарна помощ? Хуманитарната помощ е от особено голямо значение. Тя трябва да достигне до всички отчаяно нуждаещи се от нея в Южен Судан. Председателят. Благодаря на господин Яковчич. Мигел Виегас. Положението в Южен Судан представлява всъщност последица от колониалния период, когато принципът владей, разделей и владей бе властващ. Хищнически се използваха нефтените залежи и след това се провокираха граждански конфликти, за които се използваха оръжия, които не падаха от небето, някой ги внасяше. Така че не е съвсем, никак не е случайно, че там има монопол на производството на нефт и тази фирма е швейцарска и не за първи път е замесена в конфликти с неясен ход. Следователно, на първо място трябва да участваме всички в ембаргото на оръжие. Прего. Грация. Господин Касталдо, благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Какво може да се направи в една страна, където една трета от населението е на ръба на хуманитарна катастрофа? Страна, в която има деца войници. Спомняме си е, мъдрите думи на Денис Муквеге за използването на изнасилването като, осъди, е, като оръжие на войната има стотици хиляди невинни жертви, е, над 2 милиона е, души са се изселени, останали са много деца сираци. Има признаци, че може да Имаме надежда, но има твърде много апетити за минералните ресурси на страната, за природните богатства. Това, което трябва на тази страна, не е оръжие, а подкрепа от Европа и други континенти, за да може да се настои двете страни да си сътру... по конфликта да си сътрудничат. Не може да допуснем е, китайците или арабски държави да третират Южен Судан като колония, чието ресурси трябва да се експлуатират. Е, от името на Европейската комисия думата има върховни, е, заместник на комисията госпожа Магерин. Благодаря ви. Няма да бъда толкова емоционална. Първо, защото искам да проявя разум, не искам да прекалявам, но и защото високо оценявам проведените днес дебати. Мисля, че те са много полезни за работата ни. Ние трябва да изиграем определена роля по отношение на тази криза – но в случая трябва тясно да си сътрудничим с регионалните действащи лица, най-вече с Африканския съюз. Ако си сътрудничим с местните регионални действащи лица, ще можем наистина да бъдем силни трябва да се предприема действия по предоставянето на хуманитарна помощ. Това трябва да се стане в центъра на усилията ни, особено като се има предвид, че ние сме най-големият донор на хуманитарна помощ. Трябва също така да си припомним, че хуманитарните кризи се разиграват и доста далеч от външните ни граници. Трябва да работим за тяхното решаване. Имаме моралното задължение за това трябва също така да работим за решаването на тези кризи, за да гарантираме стабилност, както тук в Европа, така и в световен мащаб. Ще трябва също така да гарантираме и прилагането на мирното споразумение. То е доста крехко, бе подписано при много трудни обстоятелства. Заедно с международната общност трябва да продължим да подпомагаме населението на Южен Судан на началния етап от прилагането на мирното споразумение. Разбира се, се пълната отговорност за неговото прилагане се пада на политическите лидери в страната. Както казаха немалко от вас, някои имат интерес от нарушаването на споразумението или отлагането на прилагането му. Трябва ясно да заявим спрямо тях, че от тези техни действия ще проистекат последици. Трябва да заявим това спрямо тях ясно и категорично. Единствено, ако всички политически лидери заедно положат усилия, Южен Судан ще бъде стабилизиран и помирен. Според мен, южното, мирното споразумение дава такава възможност, но е много трудно неговото прилагане. Е, грация. Чинкуя е, бързо, пани комисар. Много благодаря, госпожо комисар, върховен представител. И така, приключвам дебата.